So, meine sehr verehrten Damen und Herren Kollegen. Уважаеми госпожи и господа, колеги, току-що ми казаха, че и техниката работи, така че можем да започнем заседанието. Добре дошли на днешното заседание. Първа точка приемане на дневния ред. Точки 29, 30 и 33 няма да бъдат обсъдени в рамките на настоящото заседание. Точка четвърта, по която е докладчик колегата Цвиевка, ще бъде обсъдена утре, тъй като колегата Цвиевка днес е болен. А точки 29, 30 и 33 ще бъдат обсъдени по-нататък. Искам да ви съобщя, че днес сме един вид опитни зайчета. Прилага се пилотен модел под надслов комисии без с документи не на хартиен носител. Колегите ми тук на подиума и аз получихме тези уреди, които трябва да използваме вместо документи на хартиен носител. Ще видим как ще проработи и този модел. Още шестима колеги трябва да започнат да изпробват тези устройства. Ще видим дали ще потръгне. Между 10 и 11 октомври бе проведено предишното ни заседание по което има протокол. Няма възражения срещу протокола, с което е прият. Има ли възражения срещу дневния ред? Няма. С това и дневният ред е прият. Преминаваме към точка 5. Докладчик е Даяна Уолис. По точка 6 също е колегата е докладчик. Двете точки са свързани. Ще й дам думата. Uh, Благодаря, господин председател. До сега обменихме становища по предложените изменения по статута. Това се случи в присъствието на председателите и съпредседателите. След това посещение в нашата комисия като отговор на предложенията на председателя, ние получихме законодателно предложение от комисията. А сега колегите разполагат и с моя собствен доклад да, сред документите за днешното заседание. Бих искала за целите на днешната дискусия да напомня, че проблемът да се състои в това, че след последното разглеждане на структурата на съда имаше значителни изменения по отношение на структурата на Европейския съюз и работата на съда се увеличи значително, което означава, че са необходими промени с цел да се осигури а, възможност за бързо и навременно разглеждане на съдебните дела. От предложението можем да разграничим три основни елемента, а именно да се създаде вице-председател на съда, да се увеличи броя на съдиите в общия съд, както и да се промени структурата на основния съдебен състав. След началото на тази дискусия имаше различни становища относно търговските марки и проблемите свързани с това. В своето предложение комисията повече или по-малко следва становището на самия съд с едно-две технически изменения. Повечето от тях аз като докладчик подкрепям. Бих искала да разгледаме трите основни точки, които вече споменах по-подробно най-вече относно назначаването на вице-председател на съда. Мисля, че в това отношение няма причина да не подкрепим това предложение. Стига това да се осъществи по един разумен начин, който добре е описан в обяснителния меморандум. Същото се отнася и за промените свързани с структурата на основния съдебен състав, а именно увеличаване на 15-те съдии. Има няколко а, промени, които се предвиждат за улесняване работата и функционирането на съда, но най- голямата промяна е свързана с общия съд. Можем да разгледаме цифрите, които се отнасят за един период от няколко години. Мисля, че именно това е промяната, която трябва да обмислим внимателно и какъв подход да предприемем в това отношение. Предложени са два варианта за реформа, а именно чрез специализирани съдилища или увеличаване броя на съдиите. Председателя на съда по-скоро приветства подхода за увеличаване броя на съдиите и приветства поне 12 нови съдии. Аз самата не виждам проблем в подкрепата на този подход, но виждам трудност, свързана с това как ще се избират тези съдии. В много отношения това е въпрос, който ще се решава от държавите членки, но ние бихме могли да изложим няколко идеи, както съм направила и аз в изготвения от мен доклад. Но като изключим увеличаването на броя на съдиите, изпъква и още един проблем при разглеждането на материалите и контактите с съдиите, които се обърнаха към нас. Този важен въпрос е относно процедурния правилник за функционирането на общия съд. Необходимо е да обърнем специално внимание на този правилник – Кодекса а, доста добре разпределя работата а, между отделните съдии и мисля, че Общия съд има какво да научи от него. Ето защо ние твърдо трябва да заявим, че очакваме именно това да се случи за бъдеще. И като едно съвсем общо въвеждане към Идеите, които аз взаимствах и от председателя на съда, и от комисията, ще кажа следното. Тече процедура по съвместно вземане на решение в една сфера много ограничена, свързана с правомощията на парламента. Ето защо ние имаме следните възможности. Трябва да сме сигурни, че ще получим отговори, които ще помогнат на съда да действа в пълния си потенциал. Най-вече по отношение на процеса по назначаване, както и използването на комисия или комитет, който ще съдейства в това отношение. Ние използвахме своите правомощия в това отношение и трябва това да продължи. Благодаря. Благодаря. Добре дошъл на господин Скобар, магистрат от съда. Предлагам да му дадем след малко за кратко думата, за да каже каква е гледната точка на съда, след което да започнем дебата. Заповядайте, господин Скобар, имате думата. Е, е, Благодаря. Чухме какво каза докладчика. представителите на съда понякога наистина имат възможност да изложат своята позиция пред тази комисия и да подчертаят колко са важни за съда настоящите реформи. Тук става дума не само за качеството на правораздаването от съда, но също така и за сроковете Троковете, в които се гледат е, делата. Бих искала, бих искала още веднъж е, да ви обърна внимание на това, че е много важно е, да помисли малко повече върху вътрешните процедури за работа на съда. В предложението за изменение на устава сме засегнали този въпрос. И това ще бъде всичко, което ще кажа на този етап. Кой желая да вземе думата? комисията. Комисията е предложила на нашето внимание становище. Кой желая да вземе думата от името на комисията? Комисията има представител, нали? Аз ще говоря от името на правната служба на комисията предложението на съда, предложението на докладчика и становището на комисията до голяма степен съвпадат, така че няма да правя изложение. Ще отговарям на ваши въпроси. Председателя, има ли желаящи да се изкажат? Не, това не е изненадващо, тъй като вече сме водили много задълбочена дискусия. А, и това, че вие мълчите, за мен е знак на съгласие с предложението на колежката Лолис. Нали така? Добре, в такъв случай Нека само да дадем края срок за внасене на измененията. 1 декември тази година на обяд в 12 часа. Има ли възражение срещу този срок? Не. В такъв случай това е срока. Срока за двете части на доклада. Благодарим на колегата Уолис а, и а, преминаваме към съвместния дебат по темата за патентите. С оглед на простотата ще дадем думата последователно на докладчиците по трите теми, за да ни кажа докъде е стигнала дискусията в съвета и да кажат няколко думи за своите доклади. Сега ще започнем с колегата Рапкай, който е най-важният от трите. заповедите колега. Що се отнася до преговорите в съвета, е, е, нещата стоят последния начин. И от самото начало изяснихме, че гледаме на тези документи като на пакет и няма да ги обсъждаме по-отделно. и ще считаме нещата за уредени, когато приключат преговорите по трите теми. Е, разбира се, че ще работим стъпка по стъпка, но ако постигнем окончателно споразумение, то това ще стане в момента, в който всички въпроси са договорени. До този момент сме водили неформални разговори. От тази сутрин знаем, от, от тази сутрин имаме синопсис от 48 страници на комисията. Все още не сме го чели, тъй като имаме и друга работа, не само в парламента, но и в нашите избирателни райони. очетава се че между проекти, че в от докладите и поведението на парламента в тези проекто доклади и полското председателство в момента ще може да се постигне споразумение в предвидени от нас срок. Ако разгледате е, и предложените изменения към моя доклад, е, могат да се разграничат два комплекса. Трябва да е, решим дали желаем да постигнем някакъв резултат и ако желаем да постигнем резултат в рамките, в които сме си задали, трябва да игнорираме а, този комплекс Предлага се решението за а, някакъв избран комитет и определяне на таксите чрез делегирани актове. Така предлага комисията. Това е формалното предложение. Е, съвета каза в никакъв случай. Съветът а, е, а, е, иска точно обратното. Той а, съвета желая да има приложен правен акт а, ние ясно заявихме къде за нас минава червената нишка и какво няма да допуснем. Ако съвета настоява на своята позиция, няма да можем да се споразумеем, но според последните неформални текстове, съвета в своето квалифицирано мнозинство, за което всъщност става дума, не настоява на тази позиция, а, а са готови да се върнат на своето предходно предложение от началото на лятото, което аз взех за основа на моя доклад. Така че мнозинството а, от а, съвета а, е готово да а, приеме а, наш, нашата линия. Тоест не да гласува за, но да, да, да каже да, това е въпрос, по който можем да се споразумеем. Въпросът е ако ние настояваме на 291, т.е. на делегиран правен акт, споразумението със съвета ще бъде изключено. и трябва да продължим разговорите по този въпрос, тъй като до този момент сме говорили само неформално и сме обменили мислено не сме напреднали нито на йота в посока към споразумението и няма а, ясно изразена воля за постигане на бърз а, резултат. Второто, за което искам да говоря, е предложението на колежката Викстръм да заличи множество текстове. А, проблема за мен а, се състои в това, че аз не виждам защо това е необходимо, а, но не това е най-важното в, в а, тъй като ние гледаме на трите доклада като пакет, сред останалите докладчици виждам, че е, е, те споделят моето мнение. Чрез правната служба на комисията и е, е, съвета а, е, изяснихме, че за тях членове ни от 6 до 9 са важни и за това трябва да останат в текста. Колежката Викстръм а, е, а, апелира за тяхното заличаване, тъй като най-вероятно, но ние не сме сигурни, ще влязат в съдебното а, споразумение и ще имаме едни и същи текстове. Но не става дума, не става дума за това. Защото текста, макар и да е един и същ, може би ще доведе до различно тълкуване. Аз не виждам опасността, която вижда колежката Викстръм така че моето предложение е да не заличаваме тези текстове, да ги запазим. Това са двата спорни въпроса, по които трябва да говорим и по които трябва да постигнем резултат. В противен случай всичко ще замре. бихме могли да подложим тук всичко на гласуване, след което да продължим преговорите, но няма да можем да спазим графика във времето от една страна. От друга страна, според мен, онова, което вече сме успели да постигнем в неформални разговори, не бива да се поставя под въпрос, защото в момента е точно така. С ако съвета а, се съгласи и гласува за, ще напреднем доста бързо. Ако съвета обаче не изкаже одобрение, тогава и ние най-вероятно няма да можем да приемем тези документи. Ето така изглеждат нещата. Още нещо, което според мен няма да бъде част от споразумението, въпреки че то ми е много симпатично а, и се съдържа вече в предложението. Много подробната процедура свързана с софтуерните програми и биотехнологията, т.е. патенти в тези области. Много са подробни предложенията за изменения и с тези подробности те нямат място в този регламент, а на някое друго място. За мен е тук възниква въпрос дали те не трябва да бъдат регламентирани с специализирани а, актове. Проблемът е че при е, софтуерните патенти предложението на комисията изпадна в нирвана, въпреки че е, въпреки посредничеството между парламента, комисията е, е, и, и съвета. Нямаме друго предложение по тази тема след неуспялото посредничество. А, и ако се интересувате от моето мнение, трябва да ви кажа, че такъв текст няма място в а, е, е, този регламент. тоест трябва да водим нови разговори и да видим а, дали ако получим мандат за преговори по трите досиета, как ще изглежда триалога. Благодаря, казва председателя, за а, обобщението. Това долу-горе се припокрива с моето мнение. Господин Балтазар за езикови режим има думата. Грация, грация, президенте Ветро, есере синтетико. Благодаря, господин председател. Ще се опитам също да обобщя. Този доклад преследва две цели. Първо, улесняване на достъпа на малките и средни предприятия до патенти, както и второ, що се отнася до езикови въпроси, улесняване на процедурата по регистрирането на патенти. Що се отнася до първата цел, мисля, че имаме възможност не само за създаването на единна система за закрила на патенти, с което ще намалим разходите по регистрацията, но и възможност да намалим разходите за превод – ще има възможност да се разкрие възможности за малките и средни предприятия да получат достъп до процедурата по регистриране на патенти. Много е важно именно тези предприятия да могат да проникнат на пазара чрез регистрирането на патенти. Те са изказвали това свое желание неведнъж в рамките на консултациите тази необходимост е била посочвана и при разисквания за доизграждането на вътрешния пазар. Разгледахме по-конкретно два члена. Член четвърти, отнасящ се до добросъвестността и борбата срещу фалшифицирането мисля, че трябва да отделим особено внимание на малките и средни предприятия, тъй като те са изложени на риск от фалшифициране. Рискът от подобни действия би оказал много по-неблагоприятно въздействие върху малките и средни предприятия. Те по-трудно биха се справили с подобни проблеми в сравнение с по-големи дружества, които лесно могат да проверят дали има нарушение на правата им върху патенти. Друг елемент е свързан с системата на компенсиране, обещетяване уредена в член 5. Мисля, че приложното поле на член 5 трябва да включва изключително малките и средните предприятия. Нека кажа няколко думи за съвета. Мисля, че те са съгласни с нас по този въпрос въпреки че като цяло са на мнение, че в текста трябва да залегнат общи принципи, без да се визират конкретни мерки за подпомагане на малките и средни предприятия. Това е отразено в някои от измененията към доклада на господин Рапкай. Намираме се в деликатни от економическа гледна точка времена, и следва да се запитаме дали не би било по-добре, вместо да обявяваме само общи принципи, да предприемем стратегически действия за подпомагане на економиката. Що се отнася до защитата на крайните ползватели на патенти, опитах се да разгледам този въпрос без да излагам на риск споразумението постигнато с съвета. Мисля, че ако се противопоставя на това споразумение, има опасност да се блокира целият процес. Трябва обаче да разгледаме изискванията, които се поставят пред дружества, опитващи се да проникнат на пазара на патенти. 31 000 патента са на английски язик, 23 000 на немски, 6 000 на френски. Системата работи добре, но би било добре да направим и допълнително предложение, според което след изтичането на преходния период патентопритежателите могат да изискат екземпляр от текста на патента на английски. Представете си полски патентопритежател на границата с Германия. Ако той регистрира своя патент в патентното ведомство в Германия, то за него може би би било по-лесно да защити правото си върху патента, като изиска екземпляр от текста на английски язик и поеме част от разходите. Мисля, че така ще дадем на патентодържателите по-добра възможност да патентоват своите изобретения. Трябва да им предоставим пълна свобода на избор. Разбира се, може отново да разгледаме преходния период той може да бъде разгледан от комитет от специалисти, който да направи оценка на машинния превод като възможност за съкръщаване на преходния период. Внесени са над 20 изменения. Първото от тях е от един каталунски член, който предлага друг допълнителен официален език да е и каталунският. Възможно е каталунският да е признат от испанското правителство, но това не е официален език на държава членка. Разбира се, някои държави членки имат два официални езика, но не такъв е случая тук – можем да постановим, че като допълнителни официални езици могат да се добавят всички официални езици на държавите членки. Съдята следва винаги да разчита на добросъвестността на страната в случай, че патентът не е издаден на нейния език. Съдята следва да постанови дали страната е действала добросъвестно или не. Не бива да предписваме на съдиите какво да правят, когато се борят срещу фалшифицирането. Съгласно друго изменение, всеки документ следва да се превежда. Става дума за документи, които се използват в процедурата по регистрирането на патенти. Съгласно член 4 в рамките на съдебно производство на патентно-правен спор, целият пакет от документи следва да бъде преведен към езика на а, държавата страна в спора. Друго изменение се предлага преходният период да бъде намален до 4 години, ако английският се приеме като единствен език на процедурата. Но с това изцяло ще изложим опас... на опасност текста, прият от съвета. И няма да допринесем за постигането на целта, която преследват всички представители на деловите среди, а именно разработването на единна система за закрила на патентите. Ще се спра и върху други ваши въпроси, ако имате такива. Благодаря. Тъй като съм последният докладчик по тази тема, ще бъда съвсем кратък. Колегата Рапка е вече обсъди неформалните разговори с комисията и съвета. Полското председателство наистина постига голям напредък. График е доста гъст и въпреки това изгледите да той да бъде спазен са доста добри. Първо да кажа няколко принципни думи по отношение на предложените изменения. Има две групи. Първо, изменения внесени с цел да се усуети целият проект. Аз Предполагам, че ще има добро мнозинство за засиленото сътрудничество и съответно тези изменения ще бъдат отхвърлени. Те имат по-скоро някакво фолклорно значение, отколкото ще повлият в значителна степен на преговорите. Другата група изменения са такива, които си струва да бъдат включени и също така и в преговорите с съвета. Това досие, ако мога така да се е, изразя, е най-тежкото от трите, най-тежкото за налагане и за прилагане от е, трите, е, тъй като в европейските договори няма никакво правно основание за това, а е, се договаря отделно извън рамките на договорите между страните членки, които участват в засилването на сътрудничеството. Държавите, които разговаряха наскоро по темата за патентите, за нас в политическо отношение от самото начало обаче беше ясно, че трите теми са тясно свързани една с друга ще преговаряме за тях като в пакет, но също така ще приемем, че а, а, тук по този трети въпрос страните членки имат най-голяма свобода на действие. А, трябва да съобщя радостната новина, че спорните въпроси са от техническо а, естество, а не от политическо, така че изградите за постигане на споразумение с съвета никак не са лоши. Друго нещо също е важно и парламентът там може да играе важна роля. Още повече, че дискутираме тези въпроси от 2001 година насам, ние можем да консултираме съвета по отношение на това как можем да постигнем едно международно правно споразумение защото точно това е интереса на всички нещата, да не се против да не се провалят, защото има правни проблеми. Но мисля, че и в това отношение сме на прав път. Работим с съответните правни служби, с експертите и това от мен госпожа Викстръм желая да взема думата. Госпожа Лихтенбергер ни напусна. Тя беше втора. Thank you, Mr. Chairman. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря най-напред на тримата докладчици а, за тяхната обширна работа по тези важни досиета. Споделям много от техните обещения и не по-малко това относно необходимостта за подобряване на статуквото относно малките и средни предприятия и контактите с университетите. Има обаче един важен въпрос, който трябва непременно да разрешим, според мен. Ще се опитам да се огранича в своето изказване точно върху този въпрос. Той има малко технически характер. Ще се опитам да го опиша подробно. Има колеги, а, които а, имат нужда от такова въведение, за да могат а, да следват моето изложение. Знаем, че имаме два регламента и едно международно споразумение, с което се създава новия съд за патентите, който ще бъде международно съдилище, състоящо се изключително от представители на европейски държави членки също както Европейския съд или всеки друг съд, той ще трябва да уважава върховенството на европейското законодателство. Ще трябва да, иска, да препраща за преюдициални заключения случаи към Съда на Европейската общност, там където се прилага европейското законодателство. Относно патентите, вече разполагаме с някои хармонизирани правила по отношение на европейското законодателство. Такава е, например, директивата за биотехнологиите. Новото съдилище по патентите ще трябва да препраща всички съдилища към всички ам, случаи към европейското към Съда на Европейската общност, в случай, че е приложима цитираната от мен директива. А сега нека да разгледаме проблема, пред който сме изправени. Ако включим нови правила по същество в, двете, в двата регламента, те също ще станат част от законодателството на, Евро... на Европейския съюз, също както и цитираната от мен директива. Ето защо ще доведат до прехвърляния и препращания към Европейския съд за преюдициални заключения от страна на новия съд по патентите. Това може да доведе до много проблеми. Ако обаче тези правила бъдат включени в споразумението, което има международен характер, но не е част от европейското законодателство, то това няма да доведе до препращания към Европейския съд, а към апелативния съд. Ето защо цитираме член 6, 7 и 8, свързани с нарушаване на предложенията, свързани с единния патент – Тоест, трябва да включим новите разпоредби в законодателството на Европейския съюз. Сега искам да заявя ясно, че уважавам и вярвам на Съда на Европейската общност изключително много. Въпреки това, считам, че всички сме наясно, че този съд вече се намира в една проблемна ситуация относно а, своите ресурси и а, тежестта на работата, с която е натоварен. Даяна Лолис вече засегна този въпрос. Съдилищата в Европа са пренатоварени в днешно време. И Патентните, случаите свързани с патенти, които са изключително сложни и технически, само ще увеличат тези проблеми, ако бъдат включени като предмет на европейското законодателство. В днешно време знаем, че бюджета също е проблемен. И ако имаме възможност да осигурим допълнителни средства за съда, дори те няма да бъдат достатъчни, за да може той да се справи с тези случаи и дела. Ето защо тези препращания за преюдициални заключения ще, доведе, ще доведат до забавяне на разглеждането на делата с няколко години и ще увеличи значително съдебните разноски. Това ще нанесе съществени вреди на малките и средни предприятия и други страни, които разполагат с ограничени средства. Член 6, 7 и 8 от регламента покриват само нови патенти с единно действие. Всички патенти, които нямат единно действие, се покриват от идентични а, членове в а, споразумението за съда. Тоест, това ще възпрепятства различни лица да поискат единно действие за своите патенти. Новия съд за патентите ще трябва да решава по-отделно за патентите, които нямат единно действие. И още нещо, което искам да добавя. Един пример от един германски професор, класер от университета от Мюнхен и института Макс Планк. Той създаде едни обширни текстове, с които ни информира относно големия брой дела, където ще бъде необходимо преюдициално заключение, ако тези членове останат част от регламента. Прочетох неговите текстове много внимателно, допускам, че вие сте го направили и съм убедена, че е необходимо да се хармонизират практиките, свързани с патентите в Европа, но също така смятам, че тази цел за момента най-добре може да се постигне – от един специализиран съд за патентите на европейско равнище, който ще създадем. Към мен, както и към вас, предполагам, са се обърнали голям брой вещи лица, съди, адвокати и други, именно по този въпрос. Всички те подкрепят позицията, тези три члена да бъдат преместени от регламента към международното споразумение, за да се избегне включването на законодателство, свързани с патентите в европейското законодателство. На заседанието на Асоциацията на съдиите през октомври 27 съдии от 24 държави членки единодушно изразиха становището, че тези членове не трябва да бъдат включени в регламента. Председателя на асоциацията, сър Робин Джейкъб, който също е, е професор в е, колежа на Лондонския университет, заяви следното. Ефекта от е, такива препращания ще бъде ужасяващ. Ще има значително забавяне и е повече от ясно, че ще бъдат е, ясни решенията на неспециализираните съдилища. Ще се загуби идеята на създаването на специализиран съд е, по патентите на европейско равнище. Доколкото знам, никой не подкрепя участието на Съда на Европейската общност в съдебни дела, свързани с патентите. Напротив, всички е, съдии и адвокати са против това. Искам да цитирам и доктор Йохен Пагенберт, председател на Европейската асоциация на адвокатите, занимаващи се с патенти, който казва, че ако искат да унищожат целия проект, трябва тази част на законодателството, занимаващи се с патентите, да стане част от европейското законодателство. Край на цитата. Виждате каква е позицията на лицата от академичните среди и експерти по право в Европейския съюз. Уважаеми колеги, внимание сме по-вещи от тях и можем да си позволим да не следваме тяхната единодушна позиция, която се подкрепя дори от Бизнес Европа и от Международната асоциация по търговията, които казват, че никой не подкрепя включването на тези членове в регламента Единственият аргумент против това предложение е от страна на някои адвокати, най-вече част от правната служба на комисията, които смятат, че тези членове трябва да се включат, за да позволят да има правно основание по член 118. Въпреки, че поисках разяснение относно защо е необходимо това, те не ми отговориха. До... И до този момент нямам отговор, все още чакам. Смятам, че това е възмутително. Тази идея се отхвърля единодушно от всички съдии, адвокати и други вещи лица, които споменах, които смятат, че е напълно възможно да се адаптира регламент по член 18 без тези членове. Напълно възможно е. Това са някои от най-изявените експерти в областта в Европейския съюз и смятам, че трябва внимателно да обмислим тяхната позиция. Съвета също не е единодушен. Няколко държави подкрепят позицията, въпреки, че трябва да признаем, че по-голямата част подкрепят включването на тези три члена в регламента преди обаче тези проблеми да бъдат поставени от правните експерти. И сега ще приключа с предложението на господин Рабкай. Смятам, че не трябва да включваме а, този въпрос, тъй като щетите се изчисляват различно от различните държави членки, но ако успеем да постигнем споразумение за изключване на член 6, 7 и 8 от регламента за патентите и включването им към международното споразумение за съда, аз в духа на компромис няма да се противопоставя на предложението на господин Рабкай. Но не смятам, че е мястото на това предложение в регламента. И относно мандата на последно място, изучих предложението, не възразявам относно съдържанието. Доколкото разбрах, този мандат трябва да се счита за открит мандат. Смятам, че най-вероятно ще бъде необходимо допълнително време, за да обсъдим проблема, на който се спрях днес и разглеждането му от докладчиците в сянка. Надявам се, че ще успеем да постигнем споразумение, така че да не попречим на работата а, по триалога. Освен това, според мен в този пакет има и други интересни въпроси, но тъй като говорих а, доста дълго вече, ще приключа тук с благодарности към нашите трима мускетари, нашите трима докладчици за тяхната изключителна работа. Благодаря. Танка, благодаря за пространното изложение, колега Викстрън. Да, действително, правният проблем е голям а, нека да не изпреварваме резултатите от а, преговорите, защото мандата си е мандат, преговорите са си преговори. Мандата просто ни поставя целите по време на преговорите. От нас се изисква да проявим а, гъвкавост. Мисля, че всеки докладчик ясно съзнава това, което вие изложихте. Вече го обсъдихме по време на неформалните тристранни разговори. Получихме доста ясен отговор от правната служба на комисията и такова очевидно е, е мнозинството и в е, съвета, а именно, че съществува опасност, ако тези текстове се извадят от регламента, е, ще се лишим от правното основание. Към това се прибавя факта, че може да се чете между редовете на текстовете на съда, че съда желая да запази своите прерогативи а, и ще погледне по-отблизо този въпрос. Така че тук става дума за един сблъсък а, на интересите на унези, които желаят да имат практически приложимо патентно право а, и а, а, останалите застъпници на общностното право, които виждат е, е, проблем е, в това и смятат, че Съда на Европейските общности трябва да бъде последна тълкователна инстанция. Ето това са проблемите и е въпрос на време. Господин Рабкай, гледам, че кима, т.е. неговия опит показва същото за момента можем да се опитаме да намалим правния риск и да оставим текста в регламента, така че текстовете да са записани на двете места. И в регламента, и в документа за съда. Може би това не е перфектното решение, но най-вероятно така ще избегнем допускането на допълнителни грешки. Не знам дали колегата Рапка иска да каже нещо по въпрос. Съвсем накратко. Първо, проблема е, че имаше друга представа за а, нещата. И съвета а, помоли за изготвяне на становище, доколко това е съвместимо с общностното право. И съда на Европейския съюз а, установи, че няма такава съвместимост и трябва да се направят а, изменения. Аз приемам това решение. А, можем да кажем, че сега съда ще се здобие с още задължения и още задачи, но след като съда констатира несъвместимо с общностното право, очевидно ще трябва да бъде така. И ако всичко, което правим не е съвместимо с общностното право, целият този труд ще е отишъл на халост. Второто, което ме тревожи е, че можем да си спестим тези усилия, ако извадим цялата материална част. Ако просто създадем една обвивка. За мен обаче, като част от законодателния орган, това не е задачата на законодателството да се представят празни обвивки, без конкретно да се описа в тях за какво става дума. Що се отнася до единодушното мнение на специалистите, ще си позволя да направя собствена политическа оценка на това мнение. Аз, аз мога да направя така, че да накарам всички да гласуват единодушно за моето мнение, без да го споделят. Въпросът е спорен. След като от всички възможни страни всички казват, че трябва да извадим тези текстове от споразумението, ми добре, но аз познавам достатъчно други специалисти, които са точно на противоположното мнение. Така че ще ви помоля да не създаваме впечатлението, а, че а, ние не познаваме нещата. Колежката Викстрем каза, кои сме ние, че да се обявим против всички експерти. Ние не сме кои да е, ние сме част от тази група от експерти. Аз а, съм получавал писма от е, Сдружението на преводачите в Германия. Е, те казват всичко това, кое, което правите с глупости, с системата с трите езика. Нека да а, е, ползваме всички езици. Аз разбирам защо те така мислят, но ние няма да създаваме тук закон, който да осигури бизнеса на е, германските преводачи. Не, ние трябва да вземем позиция по тези членове. За тези членове текстове стоят множество интереси. Аз дори знам кои са те. Имам някакви бледи представи. Мога за всяко предложение да си представя какви интереси стои. Ние трябва да вземем политическо решение. И за това аз смятам, че не трябва да променяме е, съществено конструкцията и съдържанието на нещата. Що се отнася до осложненията с е, е, компетентността, Не знам и нямам мнение по този въпрос, защото аз съм юрист-лик и трябва да изчакаме да видим какво ще кажат професионалистите. Има множество коментари от страна на юристи по въпроса, но наша е задачата да вземем политическо решение. Председателят, нямам допълнителни коментари показаното от колегата Кай. по отношение на преюдициалните запитвания, решение по тях взема сезираният съд, а сезираният съд може да излезе с предварително тълкователно заключение единствено ако постанови, че въпросът се отнася до европейското законодателство. В регламента не трябва да включваме формулировки, с които отново да преоткрием патентното законодателство. Тоест, преюдициални запитвания ще се отправят към Европейския съд единствено когато действително става дума за въпрос касаещ европейското законодателство, който спада и към неговите компетенции. Ето защо не смятам, че всички дела ще бъдат изпращани за разглеждане на съда в Люксембург. Няма такава вероятност, тъй като в крайна сметка патентното правораздаване ще се извършва от компетентни в областта съди, които знаят какво правят но ако напълно се изключи Съдът на Европейския съюз, ще се стигне до проблемите, които изложи колегата Рапкай. Към колегата Викстрем не са приключили още разискванията по темата, предстоят и разисквания с съвета, но като цяло съм склонен да възприема становището на колегата Рапкай. Няма други желащи да се изкажат по тази тема. Утре ще гласуваме по разпределянето на мандатите. колегата Енгстрем. При предишни дебати, както и в рамките на тристранните разговори, съм заявявал, че зелените са за единна система за закрила на патенти. Не сме доволни от действащата по-настоящем система. Като се има предвид това наше желание. Сме доста загрижени във връзка с представеното предложение. Въпросът е особено деликатен, но доколкото разбираме, предложението не е в съзвучие с договорите, тъй като предвижда делегиране на правомощия във връзка с вземането на определени решения на органи извън Европейския съюз. Това според нас не е съвместимо с договорите. По време на проведените вече тристранни консултации стана ясно, че правната служба на комисията е на същото мнение. Ето защо или извинете, Комисията по конституционни въпроси споделя становището на правната служба на комисията. Изискахме становище от нашата правна служба. Надяваме се, че то ще ни бъде представено преди гласуването. Разбирам, че колегите от НП и социалистите наистина са за въвеждането на единна европейска система за закрила на патенти, т.е. всички преследваме една и съща цел. Нека да приемем система, която е задоволителна за всички. В противен случай определени държави членки може да сезират съда на Европейския съюз и след няколко години той може да постанови, че приетото от нас предложение не е законосъобразно. Затова бих призовал колегите още веднъж да се запознаят с предложението, както и с внесените от нас предложения за изменение. Председателят. Няма нужда да вземам отношение по казаното от вас, тъй като вече не веднъж сме го обсъждали. Мисля, че е взето принципно решение. Що се отнася до Комисията по конституционни въпроси, съвсем случайно присъствах на разискването там. Не останах с впечатлението, че Комисията по конституционни въпроси с мнозинство споделя становището на госпожа Викстрем. Факт е, че тя се е обърнала към правната служба с искане за становище. Няма да е трудно за правната служба да излезе с такова, тъй като всичко вече е упоменато в решението на Европейския съд. Няма други желаящи да се изкажат. Преминаваме към точка 10 и 11, докладите на госпожа Тайн. Колега Тайн, имате думата. Искам да ви представя а, два документа, а, свързани с а, имуществения режим между съпрузи и регистрирани партньори. А, Съвет вече обсъдил всички глави на двата документа и нещата от тогава са замрели дали новото председателство на съвета ще работи със същия интензитет по въпрос. Не е ясно, въпреки че е, Дания не участва толкова активно в тези преговори. По време на нашето посещение в Копенхаген на разговорите с министъра на правосъдието, това също не стана ясно. Министерство на правосъдието, трябва да отбележа, в Дания е, е структурирано по различен различен начин той отговаря за темите, които, с които се занимава комисията Либе, а не толкова с а, нашите теми, така че ние не успяхме да намерим кой е компетентният министр по въпросите, свързани с имуществения режим а, между а, съпрузи. Ако датското председателство успее да завърши работата по тази тема, може да си го впише като успех, защото с това ще бъде регламентиран целият комплекс от теми, съвързан с това а, изпълнение, признаването изпълнение на решение, имуществен режим между съпорузи, между регистрирани партньорства. И това ще бъде всъщност един положителен сигнал към гражданите, тъй като тези въпроси ги засягат пряко. Тук ще кажа, че двата а, регламента а, се отнасят както за разнополови, така и за еднополови партньорства. на е, основният момент тук е, че се взима за отправна точка мястото на а, а, постоянно пребиваване на лицата. Едва на второ място има гражданството. Това е всъщност смяната в начина на мислене. А, за да може двата регламента да работят на практика, е, заедно с е, комисията организирахме конгрес на нотариусите в е, Европа. Присъстваха на тази среща предимно нотариуси, адвокати специализирани в семейно право, учени и така нататък. И те заявиха, че настоящите въпроси не са достатъчно добре регламентирани, тъй като не е съществувала политическа политическата воля. А, важно за мен е да съществува а, съвместимост а, с останалите правни актове, също, също така и с регламента Брюксел 1. Това, за съжаление, все още не е постигнато а, напълно. Втората важна точка а, е, е имуществения режим. До този момент съществува само един негативен а, списък, аз препоръчвам се изготвянето на позитивен списък или поне изброяване на а, примери, подобно на а, регламента за наследствата, на, най-вече с а, оглед на факта, че имуществените режими в различните страни членки са уредени по различен начин и с оглед на това съществуват различни очаквания, различни представи, свързани с а, а, този термин не са а, изключени изцяло а, междуличностните отношения между съпрузите и регистрираните партньори. А, Допускам, че французите са настоявали да бъде защитено правото на семейно жилище, което не се включва в имуществения режим аз бих препоръчал да бъдат извадени от регламента тези аспекти, тъй като те нямат нищо общо с имуществения режим. Трябва да бъдат, освен това, още веднъж очертани границите между дарения и други аспекти на имуществените режими, за да може този регламент да работи на, практика. Дълго Горе това бяха резултатите и от Конгреса. Ако а, особеността на а, е, германското право, именно паричното изравняване между пенсионните права бъде взето предвид, ще трябва да бъдат изключени от приложното поле на регламента още редица неща. Що се отнася до а, избора на компетентен съд, а, тук е предвидена възможност за избор на приложимото право и компетентния съд. А, това трябва да бъде разширено за случаите, в които не е направен такъв избор. Тоест, е, за случаите, при които трябва да се приложи определено национално право. Е, поне абстрактно трябва да може да бъде избран съд. и трябва да се направи така, че да избегнем прилагането на чуждо имуществено право от съдилища, които нямат опит и практика с това. Когато става дума а, за недвижимо имущество е необходимо да се направят още уточнения. Мога да кажа от името на германските е, нотариуси, че те са съгласни с така приложената формулировка. Що се отнася до член 16, избор на приложимо право и е компетентен са членове 16 и 18. Е, според мен е, е, структурата на документа е погрешна, тъй като тези два члена трябва да бъдат обединени. Член 17 може да следва след тях. Член член 17 трябва да следва след тях. Ще се отнася до самия член 17, трябва да бъде изменена най-вече по точка С. Мисля, че мястото на сключване на брака, този текст трябва да бъде заличен. В момента хората на случайен принцип избират място, на което сключват граждански брак. Дали е Доминиканската република или Лас Вегас, няма никакво значение. На мястото на настоящата по точка С трябва да дойде нов текст, свързан с времето на сключване на граждански брак, тъй като той е важен за имуществения режим. Е, не знам дали по погрешка е, този текст е пропуснат и не сме говорили за него. Що се отнася до признаването на официалните е, документи, официалните актове, за мен текстът отива доста далеч. Ще ви дам един пример. Ако пред мен като нотариус се яви двойка желаща да сключи брак с, и мъжът е мюсюлманин, според мен той трябва да подпише декларация, че няма друг сключен брак. Не мога да оценя дали текстът е правилен аз не мога да а, оценя дали това е правилно или не. Такова решение може да бъде взето само от а, съд, който а, да гледа делото по същество. Казвам това, за да избегна недоразумението, което винаги се появява, когато говорим в парламента за признаването на автентични актове. den, uh, den Преминаваме към регистрираните партньорства. На Конгреса стана ясно, че на практика никой не разбира защо са представени две отделни предложения за регламент. Според мен двете предложения могат да бъдат слети в един текст. Ще изложа аргументите си в писмена форма. Комисията по чисто политически съображения представи две предложения, тъй като очакваше че онези държави, които не познават института на регистрираните партньорства за еднополови двойки, биха могли да блокират целия процес. Ето защо още от самото начало бяха представени две отделни предложения. Категорично ви обръщам внимание на това, че в онези държави, където не съществува института на регистрираните пар, партньорства за еднополови двойки, съдилищата се отказват от компетентност. Това според мен е правилното решение. тъй като не се стига до вратички в законодателството. Съдилищата на съответната държава още от самото начало се отказват от компетентност. Има ограничени възможности за избор на приложимо право, например съгласно шведското законодателство. Аргументите на комисията за това са следните. Първо, може да се избере законодателство, в което не познава института на регистрираното партньорство за еднополови двойки. Според мен това е малко вероятно, тъй като именно тези двойки разполагат с много добра информация. Поне това сочи моят опит. Възможно е и предварително двойките да се консултират във връзка с избора на приложимо право, така че да не се стигне до избор на законодателство на държава, която не познава този институт. Ако се стигне до такова положение, то може да се постанови, че е приложимо законодателството на онази държава, в която е регистрирано партньорството. Друг аргумент на комисията за липсващата възможност за избор на приложимо право е, че страните е вероятно да не са наясно с правните последици от избора си, в сравнение с брака, имущественият режим по отношение на регистрираните партньорства е много по-разнороден, но наблягам още веднъж на това, че такива двойки обикновено са много добре информирани и в тези държави, в които има възможност за консултация, тя така или иначе се извършва, например от нотариус. Много се съмнявам или имам до голяма степен предположение, че може да е на лице и нарушение на хартата на основните права, и именно, а именно член 20 и член 21. Искам да се обмисли възможността за изготвянето на правно становище във връзка с липстващите възможности за избор на приложимо законодателство за двойките регистрирани като партньори. Това би могло да е нарушение на техните основни права в сравнение с правата на брачните двойки. Друг проблем е многократното регистриране на еднополови партньорства. Много еднополови двойки се регистрират първо в една държава и след това се преместват в друга, където отново се регистрират. Или пък се регистрират в държава членка различна от държавата им по местоживеене, тъй като там условията са по-изгодни. Съществува подобен проблем на многократно регистриране, който до момента не е решен. Той не е визиран и в предложението за регламент. Според мен в текста трябва ясно да се заяви, че е приложимо законодателството на онази държава, където последно е била регистрирана съответната двойка. Искам да обсъдим особено подробно въпроса за правно становище във връзка с евентуално нарушение на член 20 20 и 21 от Хартата на основните права. Става дума за невъзможността за избор на приложимото право по отношение на регистрирани а, партньорства. Няма други желащи да се изкажат. Yeah. За мен няма проблем да поискаме правно становище. Така че ще помоля докладчика да напише писмо до правната служба за, е, за изготвяне на становище. Добре, това беше доклад, дебата по е, работния документ. Беше доста е, изчерпателно и подробно. В момента, в който разполагаме с становището, ще се върнем към докладата. Преминаваме към среща при закрити врата. Мисля, че трябва да прекъснем за малко. По технически причини ще продължим продължим след 2 минути.